Откривам заседанието. Протокола от последното заседание и текстовете, които бяха приети, са на разположение. Има ли някакви възражения по тях? Няма. Считаме, че са прияти.